ist äh, für die äh, entwicklung der region dort. Стабилност в региона. Това е важно. Демокрация, сигурност. Това е нещо, което ние искаме да осигурим. Ако нямаме економическо развитие, няма да има сътрудничество, стабилност, няма да може да решим и въпроса с миграцията. Тези предпоставки трябва да бъдат създадени. Така няма да умират хора в Средиземноморието. Господин Бенифие прави предложения за сътрудничество между страните една между друг, една, една, за сътрудничество между отделните страни. Трябва да се създаде една добра рамка за такова сътрудничество, било то търговско или политическо. Така тези страни ще могат да се развиват и да подобрят своята, своето положение. Това са страни от нашето непосредствено съседство. Трябва да работим с тях. Това е от наш, и наш интерес. Трябва да положим всички възможни усилия, защото е изключително важно да стабилизираме тези страни. Така, хората в тези страни ще имат перспектива за развитие, ще се укрепят демокрацията и върховенството на закона в тези страни. А това е и в наш интерес. Благодаря. А сега, от името на социалистите и демократите, госпожа Ана Гомеш. Силенсио европео sobre as по плащ pacíficas на Argélia demonstra Мирните демонстрации в е, Алжир е, показват колко малко полки сме си извлекли от е, арабската пролет – все още се правим, че Либия си има управление, има своя флотилия, че ситуацията в Египет е по-добра, отколкото при Мубарак. Ако Европа иска една по-голяма стратегия за Южното Средиземноморие на базата на принципите, които на които държим и на които държат хората, които искат справедливост и демокрация. Защо подкрепяме тези хора? По този начин ние помагаме и себе си. Трябва да създаваме възможности и работни места за младите хора, в тези страни. Докладът на БНФ е много важен. Там се говори за целите, които трябва да преследва Съюза в региона, зачитане на човешките права, на правата на жените и на малцинствата, интегрирани политики, които да противодействат на трафикантите на хора, на терористичните групи, Държавите членки и други регионални фактори позволяват всичко това да се случва, което на практика означава съдействие за терористите. Благодаря от името на ЕКР. Давам думата на господин Чернецки за една минута. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Мисля, че трябва да излечем полуки от арабската пролет. И тези полуки е вероятно да не изграждаме стени, когато искаме да установяваме е, партньорства. Понякога подкрепяме държави, обаче в хода на този процес като че ли създаваме и повече проблеми. Мисля, че трябва да подходим реалистично, трябва да бъдем и прагматично ориентирани когато анализираме развитието на процеса, нужно е да подкрепим тези хора, които споделят нашите ценности в тези региони. Но освен това, трябва да направим така, защото да не започваме мерки, които са насочени против нашите интереси. Благодаря. От името на Ауде, госпожа Шаке две минути. Благодаря. Това беше една от първите теми, по които работя като депутат. Сега ще преключа мандата се с нея. Смеляте бунтове на хората, които искаха да формират собствената си съдба. Опазването на тези ценности са важни и хората, които ги подкрепят, трябва да бъдат подкрепени от Европейския съюз. Аз винаги ще остана с чувството, че има пропусната възможност. Ако Европейския съюз беше инвестирал повече в младото население в Близкия изток и Северна Африка, какво може да се случи? Това, когато се инвестира, парите растат. Можехме да инвестираме в демокрацията, човешките права, образованието, особено в спазване на правата на жените и младсенствата. Всичко това се струва. Европейския съюз обаче предприе тия курс и хората тръгнаха към Европа. Така нареченото управление на миграцията също е аутсорсинг на проблема. От, прехвърля се отговорността на други за а, сметка на, на пари, които се дават на а, диктаторите, които водят а, до бягството на тези хора всъщност. Е, Египет се още е тиктакаща бомба с закъснител. Либия е провалена държава. Продължава войната в Сирия. За съжаление, и Европейския съюз не е ключов играч за решаването на тези проблеми. Могат да се извин... извлекат важни полуки от арабската пролет относно ролята, която имаме в света. Ние трябва да продължим да подобряваме своите политики и да не бягаме от отговорност, тъй като съдбите ни са тясно свързани с съдбите на хората от този регион. Благодаря. Сега от името на зелените господин Соле за една минута. Благодаря, господин председател. Големите очаквания и исканията, които доведоха до арабската пролет, продължават да не се изпълняват до ден днешен. Повечето от държавите има че мобилизиране на хората срещу липсата на възможности, корупция и прочие. Това са проблеми, които все още не са решени, дори се влушават някои случаи. След арабската пролет трябва да признаем, че не бяхме на висотата. Липсваше визия, липсваше амбиция освен това, някои държави членки отдадоха приоритет на специални приоритети или отношения, вместо да се даде един кохерентен, единен отговор. Знаем, че авторитарните държави са крехки Стабилността в региона не може да се постигне без демократични системи, които решават проблемите, свързани с социалното неравенство и правата на човека. Благодаря. Сега от ГУЕ давам думата на господин Вегаш за една минута. Благодаря, господин председател. Осем години след арабската пролет е необходимо да осъзнаем, че наистина е, западните е, сили като че ли експлуатираха е, хората и сега държавите са по-несигурни. Има пред Либия, Сирия. Империализма доведе до пълно дестабилизиране на тази част от света и обективно погледнато укрепва авторитарните режими, трафика на хора и дейности, свързани с организираната престъпност. Това не е случайност, това е част от по-широка стратегия за доминиране на енергийните източници, които изобилстват тази част на света. И в тази резолюция виждаме пълна липса на критиката за ролята на Европейския съюз и САЩ. И нашата група осъжда искането и, и настояваме да се възстанови властта, да се върне в ръцете на хората. Е, благодаря, господин Шафхаузер. Арабската пролет не е пролет, а, а зима, дълга зима на смърт и разрушение. А, това е ислямистка зима, от която трудно излиза региона. Виждаме някои наченки, а, тъй като исламистите бяха а, победени от а, египетската армия или от Русия в а, иранците в Сирия. А, докато американците и европейците мусулмански братя е в Египет и в Тунис, салфистите в Сирия доведоха до разрушение на, на насилие. Говори се, че това е демократичен преход. Всъщност това беше ръководено отвъд, както революциите в източна Европа. Всъщност тези са същите хора, които доведоха до революцията в Сърбия, платени от Сорос. Благодаря ви. Адесо Благодаря. Господин Балцо. Благодаря. След арабската пролет пишем доклад. И този доклад описва в положителна светлина събитието от 2011 година. Сякаш диктаторите са сменени от демократични системи. Не. Американско-британски войски отстраниха бившите диктатори, но на тяхно място се възцариха нови диктатори – нарасна нелегалната миграция, която заплашва европейската идентичност. Може да се пишат доклади, но когато се пишат такива доклади, трябва да се пише за мълцинствата, за изконното население, трябва да се назовават нещата със собствените им имена. Благодаря.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 Обръщаме се назад е, към арабската пролет и можем да проследим както добри, така и лоши неща. Не можем да сравняваме е, това, което се случва в региона с антикомунистически е, революции или пък с оранжевата революция. Както Кремъл допуска. В Магреба наистина все още се води процес към демократизация. Нека да видим Тунис, например, а в други държави трудно стига до надежни реформи. Няма синхронизация на демократическите процеси, така както в края на 1980-те години наблюдавахме в Централна и Източна Европа. Европейския съюз изигра своята роля, за да подкрепи началото на демокрацията на тези режими, но трябва да направим и повече по отношение на младите хора, да намерят работа. И нашата стратегия е, повече или по-малко успява в отделните страни, но наистина наистина трябва да продължаваме да задаваме въпроса във връзка с спазване на основните права, върховенството на закона. Това трябва да бъде в сърцевината на нашите взаимоотношения с тези държави. Но трябва да бъдем по-последователни. Държавите членки действат извън ам, рамката на Европейския съюз, когато възникне криза, например. И а, а, когато споменем и а, Русия, която подкрепя авторитарните режими в района, ние трябва да направим по-добре. Можем да използваме много козове, особено що се отнася до анализа за Сирия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Преда. И сега госпожа Гел. Благодаря. Господин председател, преди 8 години хората излязоха на улицата за един по-включващ регион. За съжаление, цялата картина изглежда по друг начин, доста бледа. Условията в тези страни се влушиха. Има младежка безработица, тя се увеличава. Вместо да се отговори на основните предизвикателства. Европейския съюз стеснява своя интерес и се опитва и се съсредоточава главно върху управлението на миграцията. Това води до отчаяние в южното ни съседство. Въпрос на време е да избухне нова криза. Аз получих имейли от моя избирателен район за нарушаване на човешките права в Либия. Какво прави Европейския съюз за, да, за разследването на тези действия? На второ място, как Европейския съюз подкрепя гражданското общество за създаването на нов економически ред, който да отговори на очакванията на нарастващото население? Как се вземат предвид желанията на младите хора за борба срещу корупцията. Как отговаряме на геополитическите амбиции на Русия? Благодаря. А сега думата има за една минута господин Юрек. Благодаря, господин председател. Арабската пролет бе важно събитие, важна, важен урок, който не бива да забравяме. Става дума за нашата отговорност. Тук не става дума за абстрактен политически реализъм, става дума за отговорността на, на човешки, за човешки животи. Това е войната в Сирия. Това е война, на живот и смърт война и в Либия. Това е общия контекст, който зададе съществуването на ИДИЛ. Трябва да се ангажираме в развитието на Магреба, но това не означава, че трябва да се месим в конфликти, чието развитие не може да предвидим. Особено като се има предвид настоящите резултати. Благодаря, колега. А сега думата има господин Колумбие. Да, господин председател. Сещам се за един цитат, като слушам това, което казват. Пет години след арабската революция, която наричате пролет. Стигна се до война в Либия, в Сирия. Виждаме катастрофалните последици, засилване на ислямския тероризъм, засилване на миграцията, каквато я познаваме днес. Саркози и Оланд не направиха достатъчно. Европейския съюз се марганализира в арабския свят, губи в Сирия, в Египет, и също позволи пълната разруха на Либия. И също виждаме последиците от глобализацията, от вредните политики, които се провеждат. Виждаме какви са последиците от всички това за народите от този регион. Благодаря, господин Милан Мон, за минута и половина. Микрофонът не е включен. Благодаря. Мисля, че е много важно да обръщаме внимание на съседните страни, особено през последните страни, надеждите не доведоха до стабилни демократични режими. Има много проблеми, има сериозни политически, економически, социални предизвикателства и такива свързани с сигурността. През последните 20 години ние обръщаме доста внимание на източна Европа. Страните ни от южната страна на Средиземноорието се почувстваха малко изоставени. Има много интереси, които споделяме сигурност, миграция, климатични изменения, енергоснабдяване, борбата срещу тероризма, също търговия, инвестиции и прочие. Освен това, трябва да засилим политическия диалог с тези страни, както двустранно, така и в многостранен план. Съюза за Средиземноорието навърши 10 години и не се използва достатъчно, въпреки че се роди с много очаквания. Виждаме последиците от арабската пролет и че не може да разгърне пълния си потенциал. Моята страна в Испания имаме силни връзки с страните от този регион по географски и исторически съображения. Ние искаме диалог, сътрудничество, инвестиционни потоци, развитие на економиката, също образование за младите хора. И Средиземноорието трябва да бъде първостепенен приоритет за Европейския съюз. Благодаря много, колега. Следващият оратор е господин Токеш за една минута. Благодаря, господин председател. Похвално е, че Европейският съюз се ангажира в Близкия изток и в Северна Африка, регион, който който е подвластен на кризи. Управляването на миграцията е в интерес на всички страни страните на происход, транзитните страни и страните при цел на миграцията. Затова е необходимо сътрудничество между всички заинтересовани държави. Трябва да преосмислим нашата политика по миграцията. Нелегалната миграция трябва да бъде преустановена. Трябва да се насочим към причината на, на миграцията – трябва да подкрепим страните на происход за тази цел. Не бива да, да, да вземем да пренасяме проблемите на тези страни в Европа. Трябва да помогнем на тези страни на място. Това е унгарската политика. Благодаря, уважаеми колеги. И така, преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме един оратор. Госпожа Борта. Благодаря, господин председател. Наистина струва си да останем в залата, за да можем да кажем нещо значимо. Когато а, процъфтя арабската проля, държавите членки пропуснаха възможността да разработят една силна външна политика възоснова на върховенството на закона и демокрацията. Ние някак си предадохме младото поколение в тези страни, като а, приоритетът ни беше един късоглед отчита економически период и напредък в замяна на е, нещо по-дълготрайно. Защитавахме нашия интерес. Наистина, е, помолихме съседите да се, да се поемат е, отговорността за миграцията. Продължавахме да затваряме очите си за взлушаващото се положение във връзка с е, правата на човека и наистина ужасяващите е, информация, която получаваме по отношение положението на жените и ЛГ ЛГБТ. Необходимо е да има мирен процес и е крайно време наистина външната политика на Европейския съюз да реализира пълния си потенциал да отстоява човешките права в Близкия изток, Северна Африка и навсякъде другаде. Миле, колега. Благодаря, колега. Сега обръщам се към вас, комисар Хан който ще говори от името на Върховния представител. Заповядайте. Благодаря ви много. Най-напред искам да ви благодаря за приноса ви в този дебат. Мисля, че той беше много конструктивен дебат. Много от въпросите, които повдигнахте, се отнасят за подобряване на сътрудничеството между държавите членки и южните ни съседи, като се обърне внимание на човешките права, устойчивото развитие и демокрацията, които са приоритетни за нас. Ние внимателно ще разгледаме вашите предложения и ще продължим да полагаме максимални усилия, за да може Средиземноорието да бъде място на засилен диалог и сътрудничество в полза и на двете среди. Искам да се обърна към господин Брок и дамата, която се тръгна, че става дума тук и за междурегионално сътрудничество между държавите от юга, където има много неоползотворен потенциал. Благодаря ви за този доклад, който подкрепя в голяма степен на това, което извършваме в този регион. Благодаря. Сега давам думата на докладчика Бенифе. Трябва да кажа, че аз с удоволствие щях да участвам в този дебал. Искам да ви поздравя обаче за този доклад. Благодаря, господин председател. Благодаря и за добрите слова. Благодаря на комисар Хан за неговото изказване. Благодаря и на всички колеги, които взеха отношение. Искам да подчертая, че ние високо ценим работата на господин комисаря, насочена към региона. Докладчицата Мария Рена не можа да вземе участие в дебата, но тя даде голям принос към общия текст. А, аз искам да се спра на някои от нейните аспекти. Важни са наистина да подчертаем, важна е да подчертаем ролята на жените. Трябва да оценим и, и отделните характеристики на отделните страни. Не може всички да бъдат подвеждани под общ знаменател. Искам а Още веднъж да кажа, не смятаме, че имаме малка възможност да влияем на нашите партньори. Става дума за това, че критерия за предварителните условия трябва да се при, прилага последователно. Трябва да се работи с гражданското общество и се радвам за това, което чух за Сирия – Комисарят каза, ние трябва да сме партньори на гражданското общество и на правозащитниците, които защитават уязвимите групи и младсинствата. Радвам се, че текстът ще бъде гласуван утре. Сигурен съм, че това ще бъде текст важен за работата на бъдещия парламент и за бъдещата поли... външна политика на Европейския съюз. Председателят, благодаря, благодаря на всички колеги, които станаха до този късен час. Този доклад ще бъде гласуван утре. Надявам се да бъде прият. Si terrà domani, mercoledì 27 marzo 2019, dalle 9 alle 14.30 e, e dalle 15 alle 24. L'ordine del giorno è stato pubblicato. Утре ще продължим в 9 часа сутринта. Имате дневния ред, той е публикуван на интернет страницата на парламента. С това прекратявам заседанието. Ще се видим утре.